съгласно член 106c, председателя на съвета на председатели на комисии ме уведоми, че има препоръка от Комисията по економически въпроси да не се противопоставим на делегирания акт и акта за изпълнение. Отново има срок от 24 часа. Ако не постъпят възражения, тази препоръка се приема, в противен случай се гласува.